Okay, colleagues, let's, let's start, although... И така, скъпи колеги, да започнем, макар че е, доста малък, слабо присъствие депутати, но както знаете всичко това се предава по интернет. Днес е, две сесии ще проведем в е, контекста на текущата анкета. Първата ще е посветена на сигурност на IT сигурност на европейските институции и втората, темата на втората е парламентарен надзор над е, разузнавателните служби национално равнище и в рамките на масовото подслушване и проследяване Занимавали сме се с тази тема и преди и ако не възразявате, предлагам да приемем този дневен ред в този му вид и да започнем работа. Четирима експерти имаме днес. Ще изслушаме изявление от господин Роналд Принц, директор и съосновател на Fox IT една компания, която тясно участва в откриването, решаване и предотвратяване на, на, на а, прониквания в а, и случаи на а, прониквания в а, и хакър, и хакинг. А, това са а, експертите наистина. След това господин Фреди Дезер, той е ръководител на CERT EU, който отговаря за сигурността на е, информационните технологични системи на всички европейски институции, включително и ние, агенции, органи, е, които е, откриват и откликват на злонамерени нападения срещу IT системи. И третия е Джан Карло Вилела, директор, генерален директор на е, Генерал дирекция и тех в Европейския парламент, който отговаря за технологии и услуги, свързани с информационните и технологични услуги. И последният оратор е Лука Зампальоне, служител по сигурността в ЕОЛИСА. Е Това са за големите, крупните е, информационни технологични системи, като ВИСК, СИСК и Юродак, е, системи, които съдържат много е, чувствителни лични данни, които трябва да са гарантирани и е, в безопасност от нарушения. И така ще предложа всеки от тях да говори в рамките на 5 минути, след което ще имате възможност за въпроси и отговор. Господин Принц, ще започнете ли? Благодаря за поканата. Аз се подготвих е, за темата, която ще разискваме, но за да започна, наистина ние направихме, е, проведахме разследване на случая с Белгаком. Няма да навлизам в подробности по това как, за какво става дума. Е, всъщност аз не мога да си позволя, моите клиенти ще разкрият и ще преценят какво може да бъде разкрито. Имам няколко общи наблюдения, общи бележки. Ние участваме е, няколко пъти всъщност е, сме участвали в разследвания на случаи с е, шпионаж. Това, на което се натъкваме е, че ако се разбие цяло, всичко това на това, което клиентите могат да направят, предотвратяване и отговор, първо да говорим за първата фаза, фазата на отговор на откликване на е, нещо, което е съмнително. Първо трябва да се разбере какво става дума. Ние се обединяваме екипа, инсталираме съответна технология, е, за да открием е, за какво става дума. Е, след това започва и самото разследване. Доста ресурс се влива в е, всичко това, в мрежата. Обикновено се натъкваме на това, че е, клиента ни има различен статут от клиент, на клиента, т.е. или правителствата, които използват съоръженията. Нашия клиент иска просто една чиста мрежа и това, прочиствана мрежа, това, което правим. Но възникват и много въпроси, които първоначално сме смятали да разследваме, но в крайна сметка много често е, при тези разследвания възникват въпроси като кой го е направил, каква информация, до каква информация са се добрали извършителите и каква цел са имали. Разбирате, че ако погледнете на това малко в по-широк, от по-широка гъла, ще видите, че жалко, е не, че не винаги успяваме да отговорим на тези въпроси. Е, сега голяма част от усилията са свързани с разкриването, много организации се ангажират с това Както знаете, компютрите могат да бъдат хакирани и е, трябва да се инсталират съответните е, съоръжения за разкриване. Е, много организации, които се споменават в медиите напоследък, провеждат своите разследвания и казват, окей, проверихме, нищо няма, нищо не се вижда. Малко е странно, защото от една страна имаме организации, разузнавателни агенции, които е, харчат милиони за предотвратяване, за да си вградат е, съответните системи срещу разкриване. Е, от друга страна не, се, не попадаме на нищо. Има организации, които не знаят нищо за тези конкретни случаи те нямат, е, как казваме на технически език, тези индикатори за, компроми, за нарушаване на системата. Те са сигурни, че е, до тях това не би стигнало, не са засегнати. В фазата на превенция, това е също интересен момент, имаме много клиенти, които се опитват е, да имат е, сигурни мрежи, ние е, вграждаме съответните съоръжения за това, особено в критични е, инфраструктури, например електроцентрали и така нататък. Виждаме, че се изнася много голяма част от тези съоръжения в цял свят, но не и в Европа. Опитваме се да прокараме, да проникнем на европейски пазар, но изглежда, изглежда Европа, европейците малко наивно смятат, че киберпрестъплението няма да стигне до тях е, според нас европейските организации, които желаят да инвестират за повече сигурност, в повече сигурност, е, при тях пък е проблема да намерят е, съответните хора и да закупят съответното съоръжение. Мисля, че една от причините е, че европейската система на търгове не е особено полезна. В крайна сметка те се хващат за най-ефтиното решение, което не е добро, най-доброто. Най-доброто решение какво е то? Проведахме и предварителни проучвания за производителите на системи за сигурност, които произвеждат съоръжения от А до Z за енкриптиране. Това са местни производители, които е, произвеждат продукти, които да помагат на местните правителства да пазят собствената си държавна тайна. Имаме списък на одобрени продукти, които могат да се използват в ЕС за запазване на съответните нива на конфиденциалност, confidential, secret, top secret, поверително, е, секретно и държавна тайна. Е, но е, практиката показва, че не е толкова лесно да се работи с е, тези съоръжения и депутатите не са много склонни да работят с тази техника, макар че тя е безопасна. Сега, е, един и същ въпрос възниква при мен винаги. До каква степен сме готови да инвестираме, за да попречим на шпионалска дейност, за да предотвратим шпионаж? Благодаря. Next, Mr. Благодаря, господин Дезюр. Имате думата за 12 минути. Благодаря, госпожо председател, за поканата. Искам да направя няколко встъпителни думи за нашата организация, за да мога да кажа с какво се занимава СЕРТ ЕУ. Това е една агенция за европейските институции, това е междуинституционална група и нейният мандат е да помогне на институциите да се защитат по-добре срещу кибератаки. Екипът е малък, 15 човека работят в него и това са само експерти от практиката. Преди две години бе създаден този екип. Работим под ръководството на генерална дирекция и имаме и управителен съвет, който включва всички институции институции. Всички наши клиенти, а клиентите включват и парламента, и комисията, и парламента, и Централната банка, и Евроюст, и Сметната палата, ЕСА, ЛИСА, и която е представена тук. Та, да всички тези организации е, оперативно са отговорни за своите мрежи. Те трябва да ги защитават, да установяват е, наличие на атаки и да гарантират е, плавното функциониране. Ние предлагаме допълнителна помощ, за да може да има ранно откриване и много бързо да се реагира, за да се смекчат обстоятелствата. Имаме интерфейс на международно ниво и на междуинституционално ниво. Работим в най-добрите партньори е, в държавите членки, които се занимават с с информационна сигурност и за това представляваме една принадена стойност към усилията на самите институции. Работим в тясно сътрудничество с вътрешните експерти по сигурност в отделните институции, за да можем да постигнем целта си. Агенциите на Европейския съюз са наистина приоритетни цели на кибератаки. И това би било направено, за да се, ще има такива атаки, за да се открадне економическа информация, политическа информация или пък за да се изрази някакъв вид политическо недоволство, което ще бъде по-дребният проблем в дискусията ни. Постоянно сме обект на кибератаки. Какво правим? Имаме три вида услуги, които предлагаме. Първата е превентивната услуга, т.е. подпомагаме институцията да избягва проблеми в бъдеще, т.е. да покаже кой е, е софтуера, който би могъл да бъде пробит и им даваме възможност е, да извлекат полуки от отделните инциденти на атаки, за да има по-добра система за защита. Що се отнася до откриването, събираме информация от различни институции, това може да са самите институции, когато има атаки, тогава пращаме тази информация на другите институции, институции. Получаваме също така от държавите членки информация, имаме отлично сътрудничество. Също така получаваме информация и от други източници. Така изпращаме съответни сигнали за евентуални атаки. Тези сигнали 650 такива а, са направени за неща, които вече са се случили. Тоест има пробив на определено работно място или има вирусна атака а, или пък системи, които са уязвими. Тази информация помага на институциите а, е, да реагират а, е, и да разрешат проблемите, които евентуално съществуват. Самите институции също ни докладват с тази информация. А, ние бихме могли да помогнем на други да реагират на кибератаки. На трето място, когато има голям риск от инцидент или има засегната система, тогава институциите могат да ни се обадят, тогава ние даваме на разположение нашите експерти, събираме информация от институции, които разполагат с такава, каним експерти от по-големи институции, които да е, разрешат проблема. Имаме мрежа, с, е, в която работим с държавите членки, с фирми за сигурност, с други IT експерти. Миналата година, например, имаше 10 такива случая, в които се обърнаха към нас, за да координираме отговора на такава атака. В резюме, Искам да кажа, че СЕРТ ЕУ е млада организация, но тя вече е доказала добавената стойност, която дава на институциите. Тази добавена стойност идва от това, че съчетава, координира информацията, която постъпва от отделните институции и я съчетава с най-добрите фирми в бизнеса. Това, което трябва да отбележим е, че тези 15 експерта работят в тази група и което показва, че институциите е, биха искали да повишат защитата си срещу такъв вид заплахи. Благодаря. Следващия оратор е господин Вилела, генерален директор в генерална дирекция ITEC. Ами, Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на френски. Извинявам се на колегите от италианска и френска кабина. Благодаря ви за поканата. Аз съм третия оратор. Изказвам се веднага след представителя на СЕРТ ИЮ. Нашата генерална дирекция основава своите действия в тази област, както и в много други области, но в частност в тази област на междуинституционалното сътрудничество. Това е основен елемент в нашата работа. От април Европейския парламент е председател на Междуинституционалния комитет за IT технологии. В този контекст Европейския парламент лансира проект, по смисъла на който трябва да се предприемат съвместни действия и да се засили сътрудничеството, нещо, което е изключително важно, включително и в СЕРТ ИЮ. Европейския парламент предложи да се открият съвместни решения, както и да се изградят някои конкретни съвместни структури – Тяхната цел е по-добрата защита на европейските институции. Нашата генерална дирекция направи това предложение на Междуинституционалния комитет, като се позоваваше на две резолюции, приети от Европейския парламент през юли тази година. През юли Европейския парламент прие две резолюции, едната за киберсигурността, другата за интернет сигурността тези резолюции се предлагаше засилено сътрудничество между институциите, както и изграждането на изчислителен облак. Европейския парламент взе отношение и във връзка с оперативната част на този проект – Официално беше взето решението за прилагането на тези резолюции в рамките на Междуинституционалния комитет. В качеството си на председател на Междуинституционалния комитет очаквам с нетърпение резултатите от заръченото проучване и разследване. Считам, че всичко, което се съдържа в резолюциите и в доклада, в края на разследването, ще ни бъдат от полза за работата на Междуинституционалния комитет. Сега по-конкретно. Информационната сигурност в Европейския парламент. Какво мога да ви кажа в това отношение – Колегата от СЕРТ вече засегна този момент и каза, че никой в момента не може да гарантира 100% сигурност. Мога да ви уверя обаче, че нашата генерална дирекция в Европейския парламент разполага с високи технологии, които отговарят на стандартните между извинете, международни стандарти ние предприемаме конкретни действия, които отговарят на международните стандарти. Не искам да преувеличавам, но все пак се гордея с това, така че ще го спомена. Ние успешно успяхме да отхвърлим някои хакерски атаки през последните години – и можем изцяло да бъдем удовлетворени от изпълнението на стандартите. Но не може да се каже нищо повече от това. Не можем да надхвърлим тези стандарти към момента. Затова работим и в тясно сътрудничество с СЕРД и ИУ. Разбира се, само по себе си това е голямо предизвикателство – непрестанно предизвикателство, което изисква непрекъснато актуализиране на познанията в тази област. Впрочем, нашата генерална дирекция е в състояние да разбере изцяло проблемите свързани с сигурността, както и познава евентуалните атаки, които могат да бъдат направени. Ние сме готови да отговорим на тези атаки, но все пак всички тези действия по защитата са трудни, защото или по-скоро благодарение на защитата на данните. Защитата на данните не ни позволява да предприемаме своеволни действия. Нашата генерална дирекция през последните две години предложи две неща в Европейския парламент и в момента работим по тях, а именно предложихме да се направи преглед на съществуващите в тази област правила. Предложихме също така най-вече да се приемат и нови правила – в тези отношения, в които все още не разполагаме с такива. За да може да се предприеме законосъобразно и коректно действие в областта на информационната сигурност, е необходимо да има и правно основание, което да ни позволи да предприемем конкретното действие. Уважаемите депутати, знаят много добре, че IT сигурността е включена изцяло в общата политика за сигурност. Нашата генерална дирекция счита, че IT сигурността не може да бъде разглеждана отделно. Тя трябва да се разглежда в контекста на общата сигурност. И именно по този въпрос работим в момента. Нашата генерална дирекция предприема конкретни действия, може да работи по проекти по напълно самостоятелен начин, но както и други големи а, международни структури, така и ние не винаги можем да изградим конкретната инфраструктура, от която се нуждаем. Изграждането на тази инфраструктура е възможно, като се поддържа тясна връзка с конкретни предприятия, които работят в областта на IT сигурността, като разбира се се спазват разпоредбите на финансовия регламент. Това са в основни линии действията и задачите на Генерална дирекция ITEC. Оставям на ваше разположение за отговор на евентуалните въпроси. В заключение, госпожо председател, бих искал да кажа, че нашата генерална дирекция би искала да се засили максимално междуинституционалното сътрудничество. Благодаря. Yes, thank you, Mr. Vilela. Благодаря, господин Вилела. Е, знаете, че вие сте взели крайни мерки за сигурност и се защитили е, своите бележки, тъй като сте ги оставили само е, писани на ръка. Е, и така стигаме до последният, който ще говори днес пред нас, господин Запайоне, е, офицер по сигурността на Лиза. Имате думата. Благодаря моята презентация е на PowerPoint. Ah, uh, uh, uh, Благодаря, господин Лука Запалион е, е служител по сигурността в е, тази агенция е, Юлиса. и възползвам се от възможността да ви благодаря за това, че ми покани. поканихте нашата агенция да ви запознае с сегашните мерки по IT сигурност в европейските институции. Сега, какво прави тази агенция? Ще ви запознае с това. След това ще ви запозная с трите системи, IT системи, с които действаме. След това ще поговоря за модела за сигурност е, на информационно-технологичните системи и ще се опитам да формулирам препоръки за това как според нас европейски институции могат да подобрят сегащо състояние на сигурността си, на, на сигурността на информационно-технологичните системи. Еолиза бе създадена чрез регламент на Европейската комисия от е, регламент номер 1077 от 2011 Това е агенция е, за управление е, на големи, на крупни информационни технологични системи. Е, тук се включват СИС-2, ВИС и Евродак, декулоскопската система. Агенцията отговаря за оперативното управление и сигурността на централните системи. Отговаря също така и за мрежата, комуникационната мрежа, която представлява една кабел, който свържа централните системи с националните системи, простичко казано. Сега няколко данни и факти. Шенгенската информационна система 2, 6.2 е свързана с 30 държави от шенгенското пространство с Евроюст и Европол, свързано и с няколко правоприлагащи е, национални мрежи. ВИС е, включва 29 страни, предимно взаимосвързани чрез Министерство на външните работи и техните мрежи. Централните системи включват няколко, света в, е, няколко региона в света, като Африка и Близки изток изток, скоро ще стигнат и до Южна Америка и Русия. Европейската диктолоскопска система Евродак включва 32 европейски страни и е свързана главно с иммиграционните служби. Както виждате, съществува взаимовръзка между трите системи. И връзка с други региони от света. Споменах и комуникационната мрежа. Това не е система, а това е вектор за е, за сигурност, за обща е, сигурност, транспортен вектор за обща. Както казах, това е едно, един е, отрязък, кабел, който свързва отделните системи. Модела за сигурност се основава върху една проста иерархия. Първо, европейските регламенти, европейски регламент, това е правното основание. Това се предвижда както от е, регламента за информационно-техническите е, системи, където се съдържат изисквания конкретни за сигурност, които, на които трябва да са подчинени системите, информационно-технологичните системи. Тази система, Лиза, е адаптируема, тя е приспособима с цел да отговаря на нуждите на сигурност за нашата агенция. Значи, е, освен е, правното основание, ние създаваме планове за сигурност, Е, иерархията е, както казах, е, от А до Z е, и се обхваща целият цикъл на процедури. Еолиза има и една рамка за управление на риска в рамките на Европейския съюз, тъй като, както бе споменато и преди, ние прилагаме съответните стандарти за информационна сигурност и трябва да имаме добри насоки за това как да стават това технически. Модела за сигурност от по-техническа гледна точка предвижда някои основни принципи, които действат на практика. Тази система технически не е свързана с интернет, а само с авторизирани институционални мрежи, за да се контролират националните интерфейси. ETC, тази система, отговаря за физическата връзка и взаимовръзка между и в държавите членки. Така че агенцията отговаря за сигурността, като се започне от централните системи и се стигне до взаимовръзката с обхванатия с кабел държави членки. От е, тази демаркационна точка нататък държавите членки отговарят напълно за сигурността на техните мрежи. Има три такива крупни е, системи, IT Systems, както виждате от трите подточки – Тук става дума и за изпълнение, което се предвижда от най-добрите практики за сигурност, въпреки че това е едно техническо изискване. Сега на следващия диапозитив е списък от мерки за сигурност, които според нас могат да допринесат за засилване сигурността на IT системите на европейските институции. Всъщност, е, три, четири основни области за подобрение на IT и сигурността могат да бъдат е, формулирани. Първата е един комплект от е, стандарти за сигурност на европейско равнище за цялостен под... подход. End-to-end. -end. Чух от моя колега говори тук за IT стандарти на Европейския съюз. Тоест, е, е, тук има нужда от едно техническо орган, технически орган, който да прилага стандарти и препоръки, свързани с е, европейските институции, както и националните оперативни органи, за да се осигури хомогенно и приемливо равнище на сигурност. Цялостно. С други думи, това е сигурност от централните системи, където се, пази, се бази база, базата данни до крайния потребител, който ползва информацията, съхранена в централната система. Централните системи. Втората точка, като препоръка за подобряване, е да се разработи стандарт на процеса на оценка на риска, за да сме сигурни, че едно разумно и економически ефективно изпълнение на мерките за сигурност, както е, и контрол върху неприкосновеността на личната информация се, са съчетани. И накратко да се намерят съответните баланси, контрамерки, които са ефективни и които гарантират съответната защита. Информацията трябва да се защитава с е, максимално добри мерки за сигурност – това може да стане само чрез един удачен процес на оценка на риска. И по този начин трябва да се постигне известният известния принцип на сигурност и е, опазване на личните данни в, самото, е, в самия замисъл на системата. Сега, е, жизненият цикъл на IT цикъл, жизненият цикъл на IT системите предвижда нещо, което ние правим със, собствената си, със собствения си автомобил, да кажем, технически проверки. Така че, когато системата остарее, тя става по-уязвима към различни заплахи. Особено когато става дума за високо ниво на риска. Например, IT-системи, които са свързани с интернет – и последната препоръка да се помисли за управление на идентичността и контроли върху информационното етикетиране. Тоест, да се приложи един силен механизъм на установяване на самоличността, така че информацията да се да е достъпна във всякакъв момент за този, който има право на достъп до нея, а не до нерегламентирани потребители. Това е презентацията ми. Благодаря ви. Благодаря, господин Зампалионе. Сега започва дебат, въпроси и отговори. Бих искала да кажа няколко думи а, по изказванията на последните трима оратори. I mean, <laughs> the NSA has no limits, Агенцията за национална сигурност не познава граници. Искам да кажа, че това е анкетна комисия. Защото има твърдения за масово подслушване, шпионска дейност, всякакви видове неправомерно получаване на информация. Има твърдения за Белгаком. Най-вероятно това засяга и Европейския парламент. Ако погледнем програмите, които се използват тук, Microsoft, Apple, всички те бяха тук пред нас. За това, във вашите отговори искам да чуя нещо повече за случващото се тук, т.е. да получим отговори за това, засегнати ли сме ние, до каква степен и дали сте засекли такова подслушване, ако не сте, защо не сте, ако сте, кога и така. Това е информацията, която искаме да получим, защото аз ви слушах, но вие говорихте най-вече за превенция, мерки за предотвратяване. Това е чудесно. Но явно противника е по-голям от това, което правим ние. И това бих искал да чуя във вашите отговори. Първо давам думата на докладчика Клод Мораес. Знаете как се процедира. Всеки получава по две минути, точно по две минути за въпроси. Затова също моля кажете към кого е вашия въпрос. И след това ще получим отговори и така. Докладците в сянка ще получат думата Ти, Ти не се притеснявай. Ако има време, ще има втори кръг въпроси и отговори. Ще дам възможности за допълнителни въпроси, ако има нещо конкретно. Клод има думата. И така, от тук насетне, какво да кажа аз? Надявам се да получа отговор заедно с другите оратори. Продължавам това, което ти каза. Наистина, ние в тази сесия се опитваме да разберем какво може би се е случило, дали всички тези твърдения, обвинения и не само последните, а, става дума за шпионската дейност, насочена към европейските институции, но имаше и преди пет години такива твърдения, обвинения за сградата на съвета на министрите, за обаждания в сграда, в НАТО, сграда на НАТО, Имайки предвид тези твърдения, смятате ли, че сигурността се е повишила от тогава насетне? Има ли някакъв график или някаква връзка между тези твърдения? Има ли укрепване на мерките за сигурност? Реагирали ли сте на такива атаки? Тоест, нещата не започват от сега. Има план за работа, има случили се вече инциденти идвайки тук пред нас в анкетната комисия, искаме да попитаме, реагирали ли сте конкретно или по-общо на всички тези твърдения, провели ли сте проучване или разследване, какво сте направили по тях. Към господин Принц. Знам, че не можете да излизате и да нарушавате следствената тайна за случая с Белгаком. Поканихме ви, тогава не можахте да дойдете. Моля ви, кажете поне това, което можете да кажете. Пак казвам, зная, че имате ограничения. Господин Замбалиони, за вашата система и Евродак. Говорихте за новите мерки, които се предприемат. Имаше твърдение за послушване преди лятото че системата на САС е, е проникнато в системата на САС. Вие реагирахте на този случай или това беше част от програмата ви за работа а, и системата ШИС? Добре, това ще бъдат въпросите, защото знам, че има други колеги, които имат въпроси. но мисля, че всички ще питаме за това какво се е случило или ре... как реагирате и дали конкретно. Господин Принц ще даде първия отговор. Съвсем кратък ще бъде моят отговор. Ако имате преки въпроси за Belga.com, ще мога да отговаря, ако мога, но не мога да ви помогна. Можете да мигнете два пъти за да и веднъж за не. Не, не, усмихвам се. Ето това правя. Господин Зампалионе. Yes, uh, thank you. the, the Schengen Information System 2 Шенгенската информационна система не е, е била обект на проникване. А, Шенгенската информационна система не е била под наше оперативно ръководство. Новата система е под наше ръководство от април. А, интересувани какво се случи с този инцидент? Двете системи са съвсем различни. Какви полуки можем да извлечем от а, атаката срещу 61? Какво направихме? Направихме цялостен преглед на 6.2 през лятото. Комисията свика заседание на всички полицейски ръководители и се реши да се направи спешен план за сигурност, имайки предвид атаката срещу 6-1, с който да се види дали 6-2 е уязвима по същия начин, по който хакерът е проникнал в 6-1 и е извлякал информация, направил е копия на информацията. Идните седмици ще излезем с точна информация от този преглед. Благодаря, казва председателката. Господин Фос е следващия оратор в сянка. Ще дам думата на него. Благодаря, господин принц. Съжалявам, че отново задавам въпроса. Може и по друг начин го формулирам прочетах, че една следа води към Обединеното кралство. Вярно ли е това, което прочетах или не? Може би ще потвърдите или не. Не искам да ви затруднявам, но за нас е важно да знаем кой се крие, кой стои за всичко това. Тук става дума и за професионалност, това, на което сте се натъкнали, дали нещо се прави там с подръци и средства в някакъв нечий гараж или е, се иска за това много по-задълбочени е, познания. Важно е да се знае това. Колкото до другите три партньори, които е, направиха презентации тук, е, бих искал да зная, разбира се, когато е, се раздуха всички тези проблеми. Е, как проверихте връзката, техническата сигурност? По какъв начин е, проверихте е, и какъв е извода от всичко това? Дали сега допълнително ще се инвестира в допълнителна техника, това означава ли за вас повече инвестиции, повече средства? И какво бихте ни казали като парламент, Европейски съюз, какво трябва да направим, за да си гарантираме сигурността? Интересуваме как изле... биха могли да излежат подобрения, отнасящи се до нашата сигурност. И как това ще се отнесе към и ще се отрази на нашата, нашето ежедневие, ежедневната ни работа. Благодаря, господин Принц, господин Де Юра и господин Виляда ли да ви отговорят? Започваме с господин Принц. Okay, well, thank you for the question. Uh... Благодаря за въпроса. The, the you ask about UK Питате за връзка с Обединеното кралство. В Шпигел излезе тази информация, един петък си спомням, че беше. Това е единствената информация, която съм а, забелязал, която води е, към а, щаба за комуникации на британското правителство GHCQ. Трябва да се направи разследване. Трябва да се види откъде идва атаката. В интернет не е самата цел. Защо това не се позволява, защото тогава трябва да проникваме в други компютри, а това не можем да го направим, разбира се. Имаше още един въпрос. Той беше за нивото на техническо изпълнение. Белгаком каза, че на най-високо ниво е а, тяхната система. Един слайд трябваше да доведа, донеса, извинете, колко, можете, колко може да се инвестира защото хакерите харчат милиарди, за да проникнат И човек в крайна сметка трябва да види дали може въобще да се защити срещу такъв враг. По тази скала трябва да видите къде искате да се разположите като организация. Когато организацията е международна, в случая с Европейски съюз това е така, много е трудно а, да има защита, а, защото вашите тайни са най-желаните тайни. Господин Дезуре. Първото нещо, което искам да кажа, в статистиката, встъпителните ми думи, казах, че координираме такъв тип отговор. Всичко това зависи от броя на установените от нас опити за проникване. Няма да коментирам конкретни атаки или инциденти. Мога по-общо да отговоря. Проверихме ли, а, когато прочетохме тази информация или изобщо реагираме ли, когато ни информират трети страни? Да. Всяка информация, която се получава, е обект на проверка. Искаме да видим дали това тя е истина или не. И ще дам един пример. Случая с Белгаком Представителите на Белгаком преди няколко седмици бяха тук пред вас и те заявиха, че и показателите за възможност за проникване са изложени, могат да бъдат разгледани. С техническата помощ на Fox IT беше установено това. Посредством националните власти те са дадени на разположение, посредством прокуратурата и полицията а, са изпратени на Белгия и на други клиенти. Ние сме един от тези клиенти. Тоест, ние взимаме техническата информация, проверяваме в мрежата на клиентите, т.е. съвета, парламента, комисията, всичките ни клиенти, т.е. правим проверка с тези показатели и не открихме доказателства за проникване в системи, използвайки тези технически спецификации. Ето така работим. Всеки път а, когато получим информация. Опитваме се да открием какво се случва. Понякога откриваме такива случаи в мрежата сами, понякога получаваме от трети страни информация, но всеки един сигнал се проверява и ако открием нещо, се опитваме максимално бързо да реагираме. Попитахте, може ли да се проследи дали изтича информация, има подслушване. Много е трудно това да стане. Много е трудно да се проследи, ако не се знае. Ако знаем, че е там, е много по-лесно. Тоест, ако има някакъв показател, който показва, че има някаква грешка, или, а, тогава може да се проследи. Но когато говорим за абсолютно стойности, тогава е много трудно. Ще повторя казаното от господин Принц. дори с по-голем бюджет, пак няма 100% сигурност, че системата е непробиваема. Особено, когато сме изправени пред врагове, които имат много по-голям бюджет от този, с който разполагате. Какво повече може да се направи, ще попитате. всеки път повишаваме нивото на сигурност, базовото ниво, всеки път, когато е, установим инцидент, завишаваме защитата. Е, това означава, че и разходите за софтуер е, са по-високи, също разходите за персонал също се повишават. И в бъдеще това ще продължи. И също така Трябва да има по-добро междуинституционално сътрудничество, не само инвестиции в софтуер, хардуер и системи. Е, Между институционното сътрудничество, обменът на информацията е изключително важен. И накрая, в заключение, това, което се опитваме да установим на ниво институции, отговаря на политиката на Съюза за задължителна отчетност, сигурност на службите, политика, която бе представена в началото на годината, което означава създаване на компетентни органи, които получават информация за такъв тип инциденти, които обменят информация, анализират я и помежду си и с държавите членки. Тоест, необходими са компетентни органи, които могат да реагират бързо. Благодаря. You, Mr. you have anything to add? Благодаря ви. Господин Вилела, нещо да добавите? Да, на драго сърце, благодаря ви. Бих искала да отговоря на прекия въпрос, който отправиха тримата депутати, а именно какво правим в ежедневната си работа, за да подобрим IT сигурността. Всеки Божи ден се опитвам да а, подчертая начина по който работим, а именно ежедневна проверка на всичко, което се случва в нашата система. Всеки път, когато има някакъв а, тревожен знак, някаква тревога, това означава, че най-вероятно има и някакъв проблем и ние от своя страна приемаме конкретни действия преки действия, за да установим дали проблема е реален и дали може да бъде решен незабавно или втора възможност, решаваме дали да не се обърнем към СЕРТ, обсъждаме и към кой СЕРТ точно да се обърнем, за да се направи по-задълбочен анализ на основните показатели. Чухте какво каза господин Запалионе, той упомена някои критерии и методи. Когато аз говорих за стандартните методи, които се прилагат в нашата генерална дирекция, имах предвид точно тези стандарти и именно те подлежат на подобрение. На останалите въпроси и по-специално на прекия въпрос, свързан с Белгаком, бих искал да кажа следното. Да, нашата генерална дирекция проведе задълбочен анализ на нашата структура, за да установим дали няма някакви последствия от случилото се в Белгакон. И тук мога да ви потвърдя, че след изключително задълбочен и подробен анализ не беше идентифициран никакъв проблем, никакъв малуер, който да е заразил системата на Европейския парламент. На третия въпрос, а именно необходимо ли е да се инвестират допълнителни средства. Аз лично считам, че не трябва да правим огромна крачка напред и да има някаква огромна разлика в инвестираните средства. Това, което в момента се предвижда е достатъчно висока сума, която отговаря на международните стандарти. Да, допълнителни инвестиции биха ни били полезни, но не това е от ключово значение. Аз имам предложение. Вашата парламентарна комисия ще помисли дали ще предприема конкретни действия след това. Да. Предлагам следното. По мое мнение, е необходимо да се засили междуинституционалното сътрудничество, като се провежда по-задълбочен обмен на данни. Необходими са конкретни стъпки, конкретни съвместни действия. Например, това не е достатъчно, но със сигурност ще доведе до смекчаване на последиците от лошите външни влияния. Предложих и изграждането на съвместен изчислителен облак, в който бихме могли да вградим някои структури. Това ще бъде превентивна стъпка. Благодаря ви, казва председателката. Сега ще говоря от името си на докладчик в сянка на АОД. Нека да повишим нивото на дискусията. Много се говореше за процедурата, за бюрокрацията. Може би няма да се изненадате, е, като чувате господин Принц, който казва, че другата страна, който да стои там, харчи милиарди и милиарди, докато ние, шепа хора, е, трябва да изградим защита срещу тази група от хора, която разполага с милиарди. Няколко конкретни въпроса. Първо към господин Принс. Въпрос във връзка с SWIFT, след което ще засегна и Belga.com. Въпросът ми е простичък. Съгласен ли сте с казаното от нидерландското правителство, че неразрешен достъп може да бъде обект на разследване, без да се използват конкретни технически а, действия? Считате ли, че нидерландските власти, както и белгийските, разполагат с конкретните технически съоръжения, за да може да проведат разследване и да извадят истината наяве? На второ място въпрос за Белгаком. Белгаком заяви, че това е масивна, безпредседентна атака. Вие използвахте подобни думи като обаче не са засегнати никакви лични данни и не може да се открият доказателства, че обмена на информация е, е бил е, обект на хакерска атака. Някак си не мога е, да си обясня нещата. Как така някой харчи милиарди, милиарди, за да не получи нищо в крайна сметка? Тук някакси логиката се губи. Господин Дезър заяви, че не може да каже нищо конкретно по случая Белгаком. Аз обаче искам нещо конкретно да ни кажете. За мен има смисъл да кажем, че това има последици върху Европейския парламент. Вие казвате, че сте. Добре. Да кажем, че случилото се с Белгаком е довело до излизане наяве на някои информации, което ви е накарало да проведете разследване. Имате контакти с Microsoft, Facebook. Въпросът ми е, започнахте ли да разследвате начина по който Microsoft, например, е спомогнал за компрометирането на системата? Въпрос към господин Принц. Вие казахте, че не може да отговорите, но все пак конкретен въпрос. Смятате ли, че е имало проникване в а, информационните съобщения на Европейския парламент. Считате ли, че те са били обект на хакерска атака? Това са въпросите ми за сега. Първо да чем господин Принс, след това господин Дезоре. Благодаря ви. Благодаря ви. Попитахте дали сме провели разследване а, за това дали е получен достъп до определени документи. Не, не сме. Втория въпрос беше за нидерландските власти и а, техните компетентни органи за защита на данните. А, вчера имаше включително интервю по радиото, за което, на което се засегнах техническите аспекти и в това интервю а, нидерландските власти признаха, че има някои експерти, които работят в това отношение на третия въпрос, някакси всъщност забравих въпроса, какъв беше той. Те бяха няколко, казва председателката. Господин Принц, ако не се лъжа, председателката. Вижте, зададох два въпроса. Дали някакви данни са били обект на хакерска атака? Не, няма да ви отговоря, казва господин Принц. Съжалявам. И последният ми въпрос, казва председателката, беше Има ли смисъл някой да харчи милиарди при положение, че това не води до никакъв резултат? Отговор този въпрос беше лесен. Не, няма смисъл. Председателката, добре, аз мислих, че само аз не виждам смисъл. Господин Дезоре, благодаря ви. Въпросът ви беше дали се свързваме с СЕРТ – а, когато идентифицираме проблем в Белгаком? Отговорът е не. Инцидента в Белгаком беше идентифициран от представители на Белгаком преди няколко седмици. Когато открихме, разбрахме за този инцидент в Белгаком, проверихме дали това се отразило на европейските институции. И това се отрази по няколко начина ако се получи достъп до мрежата на Belgacom и това по един или друг начин води до проникване и в данните на Европейския парламент, а е трудно да се провери дали е имало подобно проникване, със сигурност установихме, че това не се е отразило на данните на клиентите не се е отразило и на европейските институции. Или с други думи, към момента, доколкото знаем, това по никакъв начин не се е отразило на данните на клиентите или на данните на Европейския парламент и депутатите. Вирус или малуер, който проникна в системата на Белгаком и Имаше ли този малуер някакви последствия за европейските институции? Отговорът ми е следния. Техническата информация, която получихме след разследването, ме кара да кажа, че не е имало абсолютно никакви последствия върху европейските институции. В случая Белгаком и разследването му бяха съпроводени с следствени действия. Знаете, че прокурора също работи по въпроса. Наистина, доста е сложно да се разисква този случай. За съжаление, прокурора по случая Белгаком, както и полицейските служби, позволиха на нас и на някои други заинтересовани страни да проверят дали проникването в мрежата се е отразило по един или друг начин. Разбирам, че за вас е трудно да разберете отговора ни, че не можем да бъдем по-конкретни и да ви предоставим конкретна информация, но а, запомнете следното. Предприехме действия, това е първото. И на второ място, а, мога да ви уверя, че към момента даваме гаранция, че не е проникнато в базата данни на европейските институции. На въпроса ви за Microsoft, Apple и а, другите софтуери, евентуално използването на тези софтуери за проникване, не знаем да има някакви умишлено разработени вратички в тези софтуери, за да може да се проникне и в базата данни на европейските институции. Сега дали вече има някакви получили се неумишлени вратички и пропуски в тези софтуери, не можем да знаем. Дали са уязвими, податливи на хакерски атаки тези продукти? Отговорът е да. Всяка седмица, всеки месец Microsoft има специална среща в вторник, като на тези срещи се обмислят изменения на продуктите, за да може да се избегнат подобни атаки. Тази седмица също имаше такава среща и на нея беше обсъден един уязвим продукт, който беше идентифициран миналата седмица, например софтуера Internet Explorer, намерен е начин той да се пробие и за това се мисли за по-високата защита на тези, които ползват в момента Интернет Explorer. Тази уязвимост на този продукт беше открита миналата седмица и, както виждате, беше обсъдена на срещата на Microsoft тази седмица. Разбира се, слабото място на Интернет Explorer се използва от месеци или няколко години от тези, които знаят, че това слабо място съществува. Може ли това да са хора с престъпни намерения? Най-вероятно да. Нямаме доказателства обаче, че този тип слабо място е било умишлено създадено от Microsoft. Има ли такива слаби места, уязвими места? Да, има. И когато ги идентифицираме, ние се опитваме да се уверим, че на съответните а, срещи всички тези слаби места са отстранени, за да може цялата система да е сигурна. Благодаря. Е, в този кръг е, имаме още двама е, оратори. Извинявам се, че следващия панел ще закъснеем с няколко минути. Сега и една Алберт. Благодаря на всички вас, които говорихте пред нас тук. Първи въпрос е към представителя на институциите. Имало ли е специализиран персонал по време на е, тестовете за проникване в системите и колко често се оказват положителни тези резултатите от тези е, проверки т.е. именно е, успешни прониквания в системата, случай на успешно проникване. И дали сте алармирали институциите или други е, органи по сигурността, като да кажем Белгийската полиция, за възможни е, кибератаки, които да бъдат разследвани. Към господин Принц, бихте ли потвърдили, че по време на празници официални в е, Великобритания и в обедните почивки е, дейността на, е, так, на нападатели, на хакери намалява, затихва и Ди Хекс рутери представляват ли особен обект и прицел за разузнавателните служби? Освен това, какво може да кажете върху атаките срещу Belga.com? Въпросът е към всички вас и по-точно как Европейския парламент, институциите, инфраструктурата на парламент и комисиите, свързани с е, BICS, е, това са съответните служби на Belgacom, как се свързват, е, ще помоля да отговорят на въпросите в съответния порядък. Първо, господин Принц. Да, твърди въпроси. Не мога да ви кажа нищо за официалните празници или обедните почивки. Е, дали тогава намалява интереса на развагателните агенции? Не мога да ви кажа. Е, Господин Дезюр, и аз нямам много да кажа. Не бих могъл да се впусна в подробности за това какви мерки предприемат институциите да е, защитат системите си но ние сме парламент и имаме право да знаем дали институциите провеждат разследване за възможни кибернападения. Вашия въпрос беше конкретен, дали имаме, правим тестове за проникване и доколко тях са положителни. Няма да, влеза, да навлеза в подробности как правим тези проверки, как проверяваме дали те са разбиваеми или не. Това са правилата за потенциалните потребители на нашите системи. Ние сме не само оказват е, въпросът. Ще повторим е, въпроса към господин Дезуер. Дали се е поискано е, съдебно разследване? За какво пита е, господин Дезур? Не, но конкретизирайте какво имате предвид. Молба за разследване, възоснова на какво на информация в медиите или нещо, на което сме се натъкнали в мрежите. Да, 40 000 страници, представени от е, е, журналисти с източек Едвард Сноудън, с това разполагаме, бих си помислил, че ако се твърди за известни инциденти в е, европейски институции, това не привлича ли вниманието на органите за сигурност? Ако ми кажете, че не, е, нямам нищо против, но е важно да зная. Не мога да бъда по-конкретен. Възоснова на тези информации от пресата, комисията или другите европейски институции не докладват на е, по, на полицията. Аз също лично не мисля, че би трябвало да докладваме на полицията. Ако има нещо, което трябва да се докладва, да се, за което трябва да се цизира компетентен орган, това е нещо конкретно. Ако ви се види, че има е, проникване в мрежата, ако нещо е откраднато, е, е, развалено, повредено и така нататък, но не можем просто да сезираме орган за нещо, за възоснова на просто твърдение в медиите. Euh, je pense que je peux répondre un peu plus librement. Ще е, се спра малко по-широко ще отговоря на въпроса. Колкото до телефонията, телефонната система на парламента, парламента е провайдер. Това е дружеството е, с три место е, работи. Парламента, който има договор с Белкаком, с Orange и с пост на Люксембург, провайдера. И на практика всичко това зависи, от това зависи какво става в мрежата на тези три дружества. Всяко от тях е извън системата. На практика това е нещо, което не може да бъде е нещо външно, не може да бъде контролирано от парламента. Но парламента разполага с една вътрешна система на, система на вътрешни комуникации. Например, всички системи, които са свързани, взаимосвързани в една или повече взаимосвързани сгради, Всичките тези системи са е, осигурени и криптирани и не могат да бъдат е, проникнати отвън. Значи, ако е, комуникирате с членове на парламента във всички тези сгради на парламента и в Брюксел и в Страсбург, дали в Брюксел и в Страсбург, отвътре това е криптирано и това е съответно под контрол и е, е осигурено от е, достъп отвън. Колкото до предупреждение и аларми, да, провеждаме ежедневен е, контрол върху това, което може да се случи. И ако се натъкнем на нещо конкретно или дори подозрение за някаква интервенция, ние подаваме тази информация, информация на дирекция сигурност в парламента която е всъщност звеното, което има правомощие да предприеме мерки е, насочени навън или е, насочени към полицията или съдебната е, те органи. Аз е, от политическа гледна точка или е, вече към политиците, ако става дума за нещо много сериозно. Е, това е, е по този начин се проверява дали това, което е, се случва навън, за да се е, организират и предприемат мерки за бърз е, отговор. Благодаря. Последен, който ще отговори господин Цампалионе. Сега на първия въпрос а, имаме, дали имаме персонал по време, присъстващ по време на текста за проникване? Да, защото имаме процес на управление на риска, имаме такава пълен цикъл на сигурност а, от А до Я и проверяваме тази ефективността само чрез оценка на уязвимостта. Ако една система всъщност е, е сигурна, гарантирана, както сме я предвидили, тя би трябвало да предоставя съответна защита на информацията. Сега, има системи, които не са свързани с интернет и това е една от силните страни. Но ние прилагаме принципа за самозащита, така че дори мрежи, които са свързани с националните мрежи, ние вече ги считаме за не сигурни сега е, по е, информационна система 1 ние е, проверяваме сигурността на система 2. Тези дни провеждаме тест за проникване на СИС-2, за да видим как, какво е състоянието, дали системите, които заложихме през април, функционират и дали са все още ефективни. Колкото за нашата нова инфраструктура, нашата бизнес мрежа, която дава възможност за взаимовръзка не само с обществеността, но и с другите институции, следваме същата, същия принцип на сертификация за сигурност. Теста за проникване е окончателният гаранция, която е така зелена светлина за пускане на системата в, е, в е, обращение. Благодаря. Последният въпрос е от господин Енст. Ако обичате малко по-кратко в отговорите на въпроси, за да можем да приключим с е, първата част с 5 до 7 минути. и да се придържаме към нашия график. Ние вече сгъсняваме, но поне да не сгъсняваме повече. Сега стигнахме до въпроса, който се отнася до нас. Така че не зная. Искам да задам два-три въпроса. Аз също не съм на мнение, че трябва да останем на, общото, на ниво на общите приказки а, и да не се впускаме в, в детайлите. Точно детайлите ни интересуват. Сега съвсем накратко отново да ви попитам следното. Значи, тук в Европейския парламент, защо служителите, помощния персонал нямат ключ към тази система. Защо е, това е така, какво, как бихте обосновали е, това състояние на нещата? И второ, господин е, Дезерие зададе същия въпрос. Искам да зная, сътрудниците са в рамките на Европейския парламент. Искам да зная какъв е дали има независими одити, провеждат ли се независими одити и въобще провеждат ли се някакви тестове за проникване в системата. Това е решаващия въпрос. Трябва да отговорим първо на този въпрос, за да говорим след това дали има е, сигурност или на системата или не. И пак следващия ми въпрос се отнася до парламента. Бихте ли изключили ако има успешни допроникване в е, системата на Европейска институция, дали може, например, данни е, от, при такъв пробив да се използват данни от една институция в друга? Бихте, сигурни ли сте, че това е изключено, че не може да стане? И е, че не може да стане шпиониране между институциите? Какво правите за да при разкриването на вируси и вредители, софтуерни и по прозрачността, която става дума за атаки срещу Европейския парламент, в кой момент и с какви подробности и знания, как, как, как, какви квалификации се задействат, кой има задължението да съобщава за това – и е, е, каква информация получават, депутати, е, получават е, депутатите. Сега, когато говорим за камерни заседания в, е, при закрити врата, е, също как стоят нещата с е, сигурността на информацията. Много въпроси са, съжалявам, но това са неща, които ни вълнуват. Въпроса за тестовете за проникване в системата бе поставен вече от господин Албрехт. Той не получи пълен отговор. Не смятам, че ако седим е, ако прекараме тук още време, ще получим по-задълбочен отговор. Има някои общи въпроси, свързани с сигурността, които са важни, но не, е, не са свързани с е, анкетата. Така че ще ви помоля да се съсредоточите конкретно върху въпросите, които се отнасят до проучването. Сега въпросите към господин Вилела и Дезур. Господин Вилела. Oui, merci beaucoup. Et, et ce sont tous, tous questions... Това са все въпроси, е, които са много актуални и много важни. Колкото до електронния подпис, както знаете, ние наскоро сме въведахме електронния подпис – все още той не е, това не е, е средство, което използваме широко и се използва за момента само на пилотно ниво. все още не се е превърнал в един общ е, приложим е, инструмент. Защо? Е, както вие казахте, това е така, защото първо трябва да се дефинира нивото на сигурност, е, което трябва да се наложи при използването на електронния подпис. Колкото до теста за проникване, да, ние провеждаме е, такива проверки постоянно, непрекъснато. Също така правим проверки с системата, с СЕРТ. Въпреки това, това, ако се сметне за нужно да се проведе външен одит, мисля, че това е добра идея. Но ние, както казах, редовно провеждаме тези тестове на ниво сигурност и е, е, възможност за вникване, проникване в системата. Но аз е, съм благосклонен към идеята за външен одит, но, както казах, би било безполезно, ако то остане само, това остане само на ниво парламент. Ще бъде полезно да се направи и с другите институции. Е, според поне две други институции, които са важни за работата на парламента, именно комисията и съвета. А тук е, това ме навежда на отговора и на третия въпрос, който поставихте. А именно, ако сме сигурни 100%, че не можем да, да проникнем в една от институциите чрез другите, за да атакуваме нашата система на парламента. Не мога да кажа, че не мога да дам 100% гаранции, но системата, която сме въвели със създаването на СЕРТ, служи точно за това да праща е, аларма, сигнал за всичко, което става в системата. Значи, конкретно, ако има инцидент в някоя друга институция в комисията, парламента моментално е предупреден че, за това, което става там и ние веднага вземаме мерки, за да предотвратим същата атака и повторението и е, по отношение на, на нашата институция, на парламента. До сега това функционира като механизъм за, като защитен механизъм. До сега работи. Но, разбира се, не мога 100% да изключа такава възможност. Председателя се намесва и казва, че времето ни е ограничено и така. Благодаря по един от въпросите за криптирането по различни начини. Не е много лесно. Всеки ден живеем в такава среда, дори при комуникация между експерти. Трудно е да се криптира. Иначе ще бъде чудесно, ако имахме е, решение по-лесно за прилагане, което да опазва мейли, телефонни разговори и така нататък. След това питахте как откриваме проникванията с най-високотехнологичните е, инструменти на пазара и с информация. Голямата част от софтуерните продукти, хардуера, информацията, във всички тези случаи се съсредоточава в една географска част на света. А, това не е Европа. И от моя гледна точка, ако искате а, някакво общо заключение е, че техническите решения за организиране на криптирането, за създаване на предпазни мерки, да имаме механизми за откриване на прониквания, за да можем да отговаряме, за да има сигурен облак, както каза колегата, не само на ниво институции, но и на ниво държави, е това да стане с европейски фирми, с европейски решения. Ето това ще бъде един чудесен резултат, който ще помогне на всички ни в бъдеще. Us... Благодаря. Така стигаме до края на тази сесия с 20-минутно закъснение. Извинявам се много. Благодаря на нашите оратори за презентациите. И е съм убедена, че ще извлечем полезни полки от тази сесия, макар че трябва да ви кажа, че никаква сигурност не получих, даже съм още по-обезпокоена, отколкото бях в началото. Това обаче все пак допринася за дебата за бюджета, защото бюджета все, все по-урязан и ако слушам а, какво инвестират нашите в кавички врагове, то тогава се питам дали не трябва да инвестираме повече в своята сигурност. Ако искаме, разбира се, някаква сериозна защита. Благодаря. Сега ще поканя ораторите от следващата ни сесия да дойдат тук, за да седнат. Ще бъдат сложени имената им. Um, uh, И така започваме с втората част от нашето заседание. Ролята на парламентарния контрол върху разузнавателните служби на национално ниво в ерата на масовото наблюдение. Превърнахме се в американски сериал Роки 3 направо. И така, ще дам думата на нашите оратори и ще ги помоля да слеем двете части, на които сме разделили този панел. Ще изслушаме всичките, т.е. и тримата оратори. И след това ще има въпроси. Вдясно на Антуан е Арман Дедекер, заместник-председател на Белгийския сенат и член на контролната комисия, която е към комисията по надзор върху разузнавателните служби. След това Ги Рапай, председател на надзорната служба, която извършва контрол върху разузнавателните служби. След това Карстен Лаурицен, надявам се правилно да го произнасям, бяхте в друга роля тази сутрин, добре дошъл отново, отговаряте за правните въпроси или сте, извинете, урат, говорител на правната комисия в датския парламент. Давам по максимум 10 минути на всеки един от вас в реда, в който ви представих. Добре, разделете си времето и след това преминаваме към въпроси и отговори. Господин Дедекер има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал най-напред да ви благодаря за поканата, която е продължение на вече съществуващите връзки между Белгийския сенат и вашата комисия. Спомням си, че преди няколко години ме поканихте във връзка с а, а, доклада Ешлон, който беше предварителният етап на проблема, който разглеждаме днес. Бих искал най-напред съвсем накратко да ви обясня как действа белгийската система – Струва ми се, че целият проблем е свързан и с капацитета на контрол на разузнавателните служби. Затова накратко ще ви опиша как действа разузнавателната служба в Белгия. Напомням ви правната рамка. Имаме закон от 18 юли от 1991 година т.е. закон от преди 22 години. Белгийски закон, с който се организира действието на разузнавателните и полицейските служби. Белгийския парламент си дава сам възможност за парламентарен контрол върху разузнавателните служби от една страна и върху полицейските служби от друга. В контекста на днешната проблематика няма да се спирам на парламентарния контрол върху полицейските служби, ще разгледам само контрола върху разузнавателните такива. Сигурността, държавната сигурност е една от основните задачи на разузнавателните служби и на армията. Този органичен а, закон доведе до създаването на постоянна комисия или така наречената Р-комисия в Белгия. Контрола върху разузнавателните служби в Белгия се извършва от Сената – може би с оглед на а, бъдещите задачи на а, Сената, най-вероятно Камерата на представителите ще поеме тази задача. Този специален комитет Р има задача за а, свързана с държавната сигурност. Имаме и а, комисия в а, Сената, която се застои от пет сенатора. Тя упражнява контрол върху комитета Р. Парламентарната комисия е упълномощена извинете, от името на Сената да упълномощи комитета Р за получаване на сведения във връзка с всички доклади по действието на комитета Р. Може да провежда също така и разследвания, за да може Сената да изготви заключения от общ характер и евентуално препоръки. Самия комитет Р се състои от три члена прокурора, както и председателя на комитета Р, които се назначават от Сената. Този комитет посредством разследвания проверява дали дадено действие е накърнило по неразумен или неоснователен начин свободите и правата на физическите и юридически лица. Проверява се също така дали е имало координирани действия. Та от една страна се проверява дали са накърнени свободите и правата на хората, от друга страна дали това се е отразило по един или друг начин. Изготвят се препоръки с незадължителен характер, като тези препоръки евентуални могат да доведат до изготвянето на проекто закон. Като орган на парламента, комитета Р няма никаква иерархическа връзка с разузнавателните служби, върху които упражнява контрол. Информацията се предоставя на съответната парламентарна комисия, на опълномощените министри, именно министра на правосъдието и министра на отбраната, като разбира се и министър-председателя, ако това е необходимо. Уведомяват се и другите компетентни служби в зависимост от случая. Например, може да бъде Министерството на външните работи в някои конкретни случаи, които от своя страна изготвят препоръки или предприемат конкретни действия. Резултатите от тези разследвания водят до а, евентуално законодателни инициативи, които дават възможност на парламента да упражни законната си, а, законното си право на контрол върху изпълнителната власт. В рамките на случая призма. Нашата парламентарна комисия прикани комитета Р за разузнаване да започне три разследвания, за които ще ви а, говори господин Рапай. За парламентарната комисия масовото проникване в софтуерите от страна на службите на наричаща себе си приятелска страна бе направено под предтекст борба с тероризма. Но предприятите мерки ни се струва са мерки, които накърняват основните свободи, които ушким защитават. Борбата с тероризма не може да води до прикрити намерения на държавите членки и използването на подобни мерки по никакъв начин не могат да оправдаят масовото събиране на данни или наблюдението. Предполагамото проникване в нашите информационни системи от страна на американските служби. Казваме, че това проникване е вероятно, то не е доказано. Както вече ви казах, в момента се води разследване, за това а, опреквам някои от а, служителите, които представят това като вече доказан факт. Това масово проникване беше направено с помощта на една от държавите членки на Европейския съюз. И това е един много важен момент. Струва ми се, че съвместна реакция на Европейския съюз е наложима, независимо от това, което се прави на национално равнище. Считам също така, че е необходимо да се направи анализ на ситуацията сред държавите членки на НАТО. Да не забравяме, че НАТО е основната фигура за сигурност и отбрана на Европа. Затова, по мое мнение, НАТО също трябва да разгледа проблема и да уреди отношенията между съюзниците, защото между е, оказа се в крайна сметка, че ушкин сме съюзници, а взаимно се наблюдаваме. Струва ми се опасно също така някои членки на Европейския съюз да договорят едностранно споразумение с САЩ. Това е много опасно, както в рамките на Европейския съюз, така и в рамките на НАТО. Основният проблем във всичко това, който доста тормози правителствата на държавите членки, е свързан с един процес, който разгледахме преди 10 години в рамките на доклада Ешлон. А именно, много от държавите членки упражняват подобна дейност. Съвсем наскоро по френската телевизия гледах дискусия, в която участваше господин Атали. Господин Атали се изказваше от собствено име, но а, имайки предвид, че той е бил дълги години генерален секретар а, в Елисейския дворец, той казваше, че говори от собствено име и заяви, че Франция а, прави същото и че ако има възможност да го прави в, по- в по-голям мащаб, ще го направи. Това е конкретната действителност, това е реалността по отношение на разузнаването. Дадах ви пример с Франция, но всички големи европейски държави използват същата техника на по-различно ниво. Винаги се сблъскваме с основните принципи и тяхното накърняване – Вашата комисия е тази, която упражнява парламентарен контрол върху тях а националните парламенти са тези, които го упражняват на национално равнище. Никой обаче в държав... някои държави членки не упражнява парламентарен контрол върху разузнавателната служба. Струва ми се, че между държави членки на Европейския съюз и държави членки на НАТО е необходимо да има добри отношения. И това трябва да се превърне в основно правило. Нека не бъдем наивни. Нека да се опитаме да не се стига до двустранни споразумения, защото това ще накърни политическото единство на Европа. Проникването в нашите софтуери трябва да ни накара да постигнем информационна независимост на европейско равнище. Информационните технологии, които използваме, не са разработени в Европа. И това от своя страна е свързано с риск. Всички сме наясно с това в момента, в който сме закупили съответните софтуери. Но ние също можехме да разработим европейски софтуери а, имаме 500 милиона граждани, така че ми се струва, че това е напълно реализируемо. Това са основните аргументи, които исках да ви представя. Госпожо председател, сега да чуем моята колега. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да се присъединя към благодарностите, които отправи колегата Дедекер. Много е важно, когато говорим с, извинете, когато работим с европейски институции и парламента, да не забравяме и този момент. В Белгия имаме две служби за разузнаване. Едната служба е от граждански характер, зависи от Министерството на правосъдието и тази комисия действа само на белгийска територия. Другата разузнавателна служба е от военно естество, под началството на Министерството на отбраната и има правомощия на територията на Белгия извън нея. Знаем, че в различните държави членки нещата са уредени по различен начин. Разузнавателните служби нямат нито полицейска, нито съдебна компетентност. Тези компетенции са, се упражняват от конкретни органи като а, в Белгия имаме и постоянен комитет, който упражнява контрол. Този комитет се състои от три члена, които са назначени от Сената. Те работят в колегиум и това осигурява независимост на комитета по отношение на изпълнителната власт, съответно министрите и по отношение на различните служби. Този комитет изпълнява многобройни задачи, но ми се струва, че е, три от тях са в интерес на вашата комисия. Първо, така наречените контролни разследвания по собствена инициатива, по искане на компетентните министри или по искане на парламента и в частност на Комисията за контрол. Този комитет може да започне проучване, и нета разследване в следствие на получена жалба. От създаването на комитета преди 20 години са разработени над 200 разследвания, които са доведени до успешен край – например, делото SWIFT, полетите на ЦРУ, този доклада Ешелон, т.е. различните степени на участие, както и случая с Юстус Липсиус сградата на Юстус Липсиус. Всичко това гарантира единство и координация на дейностите на службите. В Нидерландия има подобна служба и ние работим в тясно сътрудничество с нея. Упражнява се постоянен демократичен контрол, спазват се основните права и свободи, като действието на този комитет подобрява и действието на различните служби. Втората важна задача на този, комис... на този комитет от 2003 година той има възможност да контролира проникванията извършени от външните военни разузнавателни служби. Тези разузнавателни служби могат да прихванат чужда информация, но целта на това действие е да се защитят белгийските войски, които са на чужда територия. От две години тази служба може да води и проучвания във връзка с различните частоти, които могат да представляват интерес за нас. Това е нова компетенция, която дава възможност за започване на разследвания и в това отношение. Комитета има правомощия и на базата на Закона за получаване на разузнавателна информация. От 2010 година този комитет получи някои допълнителни правомощия, като например прехващане на информация, получаване на банкови данни, Комитета служи също така за един вид съд, т.е. той има и някои съдебни правомощия, той е последна инстанция и неговите решения не подлежат на обжалване. Комитета разглежда във всеки индивидуален случай дали са спазени принципите на субсидиарност, пропорционалност, както и принципите на законосъобразност тези компетенции, предоставени на комитета по смисъла на закона от 2010 година, се отнасят само до операции на територията на Белгия. Целите, мишените трябва да бъдат ясно обозначени, както и заплахите трябва да бъдат идентифицирани. В този случай не се говори за стратегическо или масово прихващане на информация, както това се прави в други държави. Комитета имаше за цел да проведе три разследвания. Имаше и четвърто разследване, което бе започнато съвсем наскоро. Аз ще се спра обаче на първите три най-напред. Първото разследване е под надслов разследване свързано с информационната позиция на белгийските разузнавателни служби във връзка с капацитета за масово събиране на данни от страна на някои държави и начина по който тези държави практикуват политически шпионаж между приятели дали белгийските разузнавателни служби са знаели това, което е трябвало да знаят, дали са получили съответната информация, дали са предприели конкретните действия и дали са информирали компетентните власти своевременно за получената информация. Ясно е, че по-настоящем се води това разследване, Следващата седмица ще имаме окончателните резултати, така че на този етап не мога да ви предоставя повече информация. Още повече, че закона ни задължава да представим най-напред заключенията си пред комитета. Второто разследване е от правно естество е насочено към личния живот, към защитата на данните и обмена на данни на международно равнище. Комитета от няколко години поставя акцента върху необходимостта от установяване на специфични правила за обмена на информация между разузнавателните служби на различните държави, които бих нарекла демократични. Третото разследване на комитета се отнася до заплахите а, върху потенциалното научно-економическо бъдеще на Белгия. Няма да се спирам на това разследване. Четвъртото а, разследване е във връзка с жалба, получена от а, нидерландските а, колеги. Комитета е упълномощен да получи всички документи, които счита за необходими за изпълняването на възложената му задача. Всички сътрудници са упълномощени и а, разполагат с достъп до ниво секретно всички а, колеги могат да иземват всички документи или вещи, които са необходими за целите на разследването. Разполагаме със собствени архиви и а, можем да посочим конкретни вещи, лица или експерти. Както вече казах, тези служби вече отговориха на е, първите въпроси, които им бяхме а, задали и съвсем наскоро очакваме окончателно а, заключение по разследването. Ще има брифинги следващата седмица. В момента сме на фаза събиране на информация, така че не мога да ви предоставя допълнителна такава. Както вие, така и ние ежедневно сме изправени пред нови и нови разкрития, така че никой не може да каже какво ни очаква за в бъдеще. В заключение бих искал да направя две предложения. Ние в нашия комитет считаме, че Европейския парламент може да играе роля, много важна роля, която да поведе след себе си останалите. През 2010 година в Брюксел се проведе 6-та конференция на органите по парламентарен контрол на разузнавателните служби на държавите членки на Европейския съюз, като се включиха Швейцария и Норвегия. Тази конференция приключи с подписването на декларацията от Брюксел, в която се казва следното. Признаваме необходимостта и ползата от по-интензивен обмен на информация между парламентарните органи на контрол. Белгийския комитет R по инициативата и създаде интернет сайт ENNIR, Резултатите обаче са малко разочароващи. Основно се провеждат срещи между парламентарните органи на контрол на Нидерландия, Германия и Норвегия. Необходимо е да се предвиди конкретен бюджет, за да може да се достигне до конкретно сътрудничество. Така, например, миналата седмица имаше дискусия с професорите Ли и Камерън – Бихме били изключително щастливи, ако на сайта на Европейския парламент се направи препратка към този интернет сайт. На второ място. Много често се упоменава правилото за а, третата страна. Ние обаче не считаме, че трябва да има орган на контрол и в този случай, както казаха нашите експерти миналата седмица, overseers are not to be seen as third parties. Белгийския орган по контрола тълкува това правило по същия този начин с необходимата предпазливост, за да не се накърни функционирането на белгийските служби по разузнаване. Този проблем беше обсъден и на седмата конференция на парламентарните органи на по контрола в Берлин през 2011 година, като от 2011 година нататък продължаваме да очакваме конкретни инициативи. С това бих искал да приключа, госпожо председател, оставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Благодаря. Uh, Благодаря. Сега ще поканим последния оратор, господин Лаурицен от датския парламент. Благодаря. Briefing omkring det danske øh, parlamentariske kontrol med efterretningstjenester og også øh, en op. Благодаря много за вашето представене тук. Е, всичко това, както знаем, е много актуално напоследък във връзка с отношенията е, с Националната служба за национална сигурност на САЩ и така нататък. Сега, нашите органи за контрол, ще кажа няколко думи първо за тях и след това ще кажа какви инициативи е, предвижда датското правителство и парламента във връзка с този актуален въпрос. Много смятат, че Дания е, е една много прогресивна страна в това отношение, но боя се, че в, е, по отношение на този контрол не сме особено напреднали. Доста малко се прави у нас. Е, последната година едва поставихме правната рамка за, нашата, за нашето разузнаване където се съдържа един независим надзорен орган над, на службите за разузнаване. Е, който орган е, има много ограничени правомощия за контрол, много ограничени е, правомощия въобще физически на практика много малко може да бъде контролирано нито могат да се провеждат някакви е, разследвания, но е, гражданите всъщност могат да. Е, е, е, този орган поема жалби от гражданите и може да е, оплаквания за така злоупотреба с тях на е, лични данни. Сега имаме и парламентарен контрол. Е, разбира се, това съществува от много години. Е, това е Комисията за контрол в датския парламент. Е, това е група депутати, които имат възможност е, да е, установяват връзки, да водят диалог с разузнавателните служби. Това стъпи на една правна основа чрез един закон, прият миналата година. това е, е, комисията не може да е, работи по своя инициатива, само когато бъде сезирана за конкретни въпроси, свързани с сигурността, отбраната от правителството. Както казах, по своя инициатива тя не може да провежда контрол когато има някакво е, нарушение, законно нарушение, тогава вече е по е, молба на, на Министерство на правосъдието тази това звено, така да се каже, този орган встъпва в своите контролни функции. Напоследък е, то концентрира вниманието си върху е, защита на личните данни и наистина разузнавателните служби в това отношение е, са особен обект на дейността на тази група. но така или иначе има традиция на доверие към тези служби. Боя се даже, че твърде така голямо доверие. Прекалено голямо. Е, сега случая с подслушването на телефон на госпожа Меркел. Имахме в Дания подобен е, случай на шведски хакер, един млад е, датски хакер, който проникна в огромни бази, е, огромни масиви информация, и това е ставало доста продължително време, месеци наред е, са имали достъп тези две лица, е, шведа и дачанина, по имейл до работните мейли на полицейски, всички полицейски служби от тук се тръгва с въпросния достъп. Всички възможни пароли са били хакирани. Това не са били професион... Това не, е... не става дума тук за професионален хакер, а просто младеж, който деца казва е хванат на местопрестъплението с компютъра, разбира се, че е заловен, но това говори за е, слабите места на нашата система. Сега въпроса е свързан с е, подслушванията от е, Националната, Агенцията за национална сигурност. Това също извади на преден план недостатъци на нашата система. Правителството не е провело някакво разследване датския парламент сякаш е лишен от правомощия. Всичко е в ръцете на Министерство на правосъдието и само по негова поръчка могат да се осъществяват такива проверки. Е, надзора за, над, и контрола върху е, личните данни обикновено е, за това се изчаква първо да започне разследване в Европейския съюз и след това работата на нашите национални органи е като допълваща е, към тази на Европейския съюз. Сега, тук става дума и за правното основание, е, за работата ни с е, разузнавателните служби, включително и Американската агенция за национална сигурност. Е, Комисията за парламентарен контрол работи много открито, е, макар че е, макар че всъщност е, работата, която върши тази комисия е поверителна и останалите депутати и комисия в парламента не знаят за какво става дума. Освен това, върху датското правителство е, се оказва сериозен натиск да задълбочи работата си е, с, е, съвместно с другите развателни служби по отношение защита данните на гражданите. Отправени са и критики за това, че датският премьер и министър на правосъдието се опитват да действат зад колисно, гражданите имат право да знаят и да се чувстват спокойни. Съмнявам се обаче, че е, нещата ще се променят, но така или иначе това е системата, която е, имаме. Както казах, е, нямаме действителен контрол върху службите за сигурност в, в Дания, макар че формално има парламентарен контрол Може би е, за пред обществеността такъв контрол има, но на практика той е неефективен. Имаше един друг е, е, случай, за който се говори в Европейския съюз. Сега парламента работи върху това, че може би твърде е, много се говори, недостатъчно се осъществяват, изпълняват на практика е, решения и мерки. 10 милиарда данни са набрани последната година, които се движат в, е, е, по мрежата, в интернет и няма никакво е, връзка между това, което се случва и това, което разузнаването или полицията могат да ползват, за да се борят срещу тероризма. Много малко случаи много малко случаи има на разкрити или предпретени престъпни дейности, което ни навежда на въпроса за целесообразността на всичко това i det danske retsudvalg ser frem til den rapport, som Libeudvalget skal lave. Тази дискусия се разпростира и в европейски мащаб. Сега колкото до това, което върши комисията Либе, е, моята лична позиция също, аз се притеснявам за, по отношение сигурността на данните и на европейско равнище. В националните парламенти може да се направят много неща, но съм убеден, че би трябвало да има е, действащо европейско законодателство в това отношение. И наистина комисията Либе е, трябва да помисли както за европейския е, облак, за защита на данните. Има полезни инициативи, които приветстваме ние от, датски, от страна на датския парламент, но трябва наистина да се направи така, че да има разумен защита на личните данни върху това, което става на личните бази данни, а също така и това, което кръстосва интернет. Благодаря, господин Лаурицен. По този начин стигаме до края на тази сесия. Някои от нашите колеги се налага да напуснат, да си тръгнат. Извиняваме се, това е край на парламентарната седмица и е, мнозина е, имат, трябва да е, гонят е, полети и е, разписание. Сега въпросите. Да, я се извинявам. Това няма никакво въздействие върху или няма никакво отношение с отличното качество на вашите изказвания. Какво се опитваме да направим в сесиите, на които председател е колегата. Опитваме се да видим какво се случва в момента, да видим а, последните развития и да се опитаме да видим какъв е надзора в отделните държави членки върху тази дейност. Първо искам да попитам колегите от Бългийския сенат. Или някаква яснота дали тази е, вашата комисия може да наблюдава международни трансфери, има ли някакво ограничение е, Останах с впечатление от двама ви, че съществуващите правомощия са наистина големи. Има отделни оплаквания, разбира се, което е много по-добро от някои от моделите за надзор, които дават определена възможност за работа. По принцип, системата е много цялостна, вземат се тези отделни е, оплаквания, разглеждат се цялостно, е, пречи ли ви правилото за третата страна. Когато бяха направени твърденията за призъм или призма и други е, такива, имате ли Имайте предвид, че сте белгийци, институциите са тук, във вашите граници. Е, смятате ли, че надзорните ви функции, аз зная, че има проучване за това, но имайки предвид всичко това, смятате ли, а, е, че това може да бъде разрешено или смятате, че има нужда от реформа, защото сега чуваме различни държави членки, има различни начини а, е, за разглеждане. Може да ни кажете какво е вашето становище а, или ви пречи правилото за третата страна. А, освен това, от шведските парламентаристи, които отговарят за съответното а, дейност в дейност, която е извършена и върху Дания. Казахте, че няма много твърдения в Дания, но това е едно от твърденията за шпионска дейност. Казахте, че не е адекватно според вас системата за контрол и надзор може би и този случай трябваше да доведе до известно безпокойство в обществеността. Ако това е така, има ли дебат за подобряването на този надзор в Дания и какъв модел следвате, ако има нещо такова? Следвате ли някакъв европейски модел? Е, Вглеждате ли се в опита на други държави членки или някакъв северен модел? на скандинавските страни, защото искаме да намерим по-добър модел за надзор, имайки предвид множеството твърдения, с които разполагаме. За това ще е добре да, да, да видим какво смятате, тъй като изграждате нови такива. Благодаря ти, Клод. Ще помоля да се отговори по същия ред, по който се говори. Това да е кратък. Monsieur е, Rapay е, poursuivra. Euh, sur след което колегата ще продължи. На въпроса за средствата, с които разполагаме, за да се борим с тази световна тенденция, мога да кажа следното. Когато избухна този скандал преди 10 години, само два парламента проведоха разследване. Нашата комисия, Белгийския парламент и Европейския парламент. Бяхме двете единствени парламентарни институции, които направиха разследване. Комитета Р направи своето разследване, като той винаги върши своята работа заедно с разузнавателните служби. Разбира се, комитета Р получава доста информация, така че трябва внимателно да обмисля коя информация може да бъде предоставена и коя не. Тайната на предоставилия информация трябва да бъде запазена. Ако трябва внимателно да се проучи източника на информацията, защото не трябва да ставаме за смях. Относно останалите технически и правни средства, ще дам думата на колегата. Благодаря ви. Ще обясня накратко компетенциите на този комитет. Както знаете, той разполага със съответните законодателни инструменти, но не трябва да забравяме, че основната задача на този комитет е да упражнява контрол върху разузнавателните служби. Само единствено върху тях. Тоест нямаме контрол върху чуждите разузнавателни служби на белгийска територия. Миналата година по искане на бившия председател на Сената проведохме разследване за начина по който белгийските служби следят чуждите разузнавателни служби на белгийска територия в случаите, в които тези служби имат широка диаспора на белгийска територия. Ние следим чуждите разузнавателни служби това е доста трудна задача, защото чуждите разузнавателни служби са в кавички приятелски разузнавателни служби, нищо, че се намират на наша територия. Та в това отношение трябва да изхождаме от принципа, че ние също трябва да предприемаме действия, за да упражняваме контрол и за да следим чуждестранните приятелски разузнавателни служби. Това е нелесна задача, защото има и вражески разузнавателни служби, по-специално в Брюксел. Затова със средствата, с които разполагаме, се опитваме а, да изготвим приоритети и да ги използваме. Ако не се лъжа, този наш подход на комитета не беше включен в законодателно предложение, но основната ни идея е, че службите трябва да следят тясно действията на чуждите разузнавателни служби на белгийска територия. Бихме искали това да бъде прието с закон. с ограничени правомощи разполага нашия комитет, както ви казах, той се състои само от трима човека. Имаме правна служба, имаме и е, служба за документация, за административна помощ, така че целият екип е от е, около 25 човека и работата на комитет е доста натоварена. Изключително деликатен момент е този свързан с техническите ресурси. Нуждаем се от техници с експертен опит. Знаете, че конкуренцията в това отношение е, в това отношение е изключително голяма. Белгия, както и останалите държави членки в Европейския съюз, изпитват бюджетни затруднения, което съвсем не предвещава а, ясно бъдеще а, през следващите няколко години. Необходимо е да се инвестира за защита на информационната и комуникационна инфраструктура в Белгия. Белгийското правителство взе решение, след като следва препоръка от 2011 година, възоснова на която с която се взе решение за инвестиция на а, солидни средства, за да може да се провежда собствено разследване, като това, разбира се, а, беше под влияние на а, аферата Сноудън. Белгийските а, разузнавателни служби поискаха от белгийското правителство да предприеме тези действия, за да може да разполагаме с необходимите бюджетни средства и необходимите политически действия. Thanks, thanks for the question. Um... Да, благодаря за въпроса. За датската система трябва да кажа, че миналата година прокарахме ново законодателство. Преди да го направим, става дума за парламентарен надзор и новите ни функции по надзора върху разузнавателните служби. Разгледахме Обединеното кралство, Норвегия като опит, посетихме ги и трябва да ви кажа, че 10 години се работи по този въпрос и се излезе с този закон, който прокарахме миналата година. И тази дискусия сега за ново законодателство би била различна, имайки предвид разкритията на Сноудън. Uh, uh, Миналата година обаче бе прокаран закона, така че няма политически натиск за промени в това законодателство. Разбира се, че има дискусии, има парламентарен дебат, но не мисля, че законодателството ще бъде променено а, по начин, по който да се получат повече правомощи от страна на парламента или изобщо да има а, повече правен надзор над а, тези служби. Не мисля, че това ще се случи. А сега, що се отнася до Швеция, имаше дискусия. А, интересното обаче при нея е, че Швеция наблюдава всичко, което се случва в шведската система и всичко, което излиза. Тоест, ако Фейсбук е сложил сървъра, където се намира моята информация в Швеция, то шведската разузнавателни служби могат да наблюдават всичко, което влиза и излиза от тази система. Но вие разбирате нашата позиция и може би разбирате защо няма такъв политически натиск върху правителството. Има парламентарен дебат, но той не е на най-високо ниво, защото в крайна сметка няма никакъв в момента случай, по който да се работи и който да се обсъжда. Мисля, че това е и основа за доверието ни към нашите служби. Както казах, в момента няма конкретен случай, който да се обсъжда от обществото и за това няма и съответни такива примери. Ще цитирам нещо, ако това а, излезе от някой от Европейския парламент или друга държава, незабавно ще има дебат но в Дания не. Един датски депутат каза по повод на Агенция за национална сигурност и наблюдението, което тя извършва, той каза, разбирам защо американците следят Европа, защото ние създаваме проблеми сами на себе си. Ако аз съм американец, каза той, и аз ще подслушвам политиците. Не беше шега, между другото. Това той го имаше предвид. Това не създаде никакъв шум като изказване, Общественото мнение в Дания и липсата на дебат за правото на личен живот в Дания е, е нещо доста плашещо, според мен. Но така или иначе, това е в, в Дания. Няма никакъв дебат по настоящ случай и не знам дали това ще се промени в близко бъдеще. Благодаря. Надявам се да съм ви отговорил. Благодаря променям ролята си. Сега съм докладчи сянка от Алде. Първо колегата от Дания. Малко ще се опитам да разбуня духовете. Ние сме от едно и също политическо семейство. Вашата партия е участвала и в предходни правителства, което ви е дало възможност да въведете ново законодателство. За това се питах следното. Дания, като Нидерландия, често биват споменавани като една от четирите е, основни съюзници на САЩ. Генерален секретар а, на НАТО е датчанин и е от партия, която е приятелски настроена с нашата. Забелязали ли сте натиск от САЩ, който да пречи на Дания да въведе по-добри механизми за надзор, ако няма натиск, то поне дружески искания. Имайки преди всичко, което се случи последните месеци, може би трябва да редефинираме термина приятел дружески. Колегите от Белгия сега. Самият вие зададахте въпрос който аз исках да задам. доколко са знаели тайните служби, правителството и доколко тайните служби работят безконтролно, защото все повече оставаме с следното впечатление. Всъщност то не е впечатление, аз все повече въпроси имам в следния характер. А дали тайните служби не контролират правителствата? И за Германия си задавам този въпрос. мобилният телефон на канцлера се подписва. Как става така? Тайните служби не знаят ли? Еми, значи, ако не знаят, са напълно некомпетентни. Ако са знали, пък не са и казали, тогава какво става? Или пък знаят и са и казали, и тя се е правила, че не знае пред обществеността. Защото няма други варианти. Това са вариантите. В Белгия как стоят нещата? Ако всички тайни служби в Европа а, си дружат интимно с американските служби, пък не се знае с кои други си дружат, а, тогава белгийските служби знаели ли са и не са ви казали, или пък са успели да го скрият от вас. Или пък обратното. Действат по нареждане на поредното правителство, независимо от коя част на палитрата е бегийските тайни служби не получават никаква информация, не знаят. Ако пък са част от целият този механизъм и това трансгранично сътрудничество, защо механизмите за надзор, които изглеждат наистина много а, ефикасни и ефективни, така тези а, механизми не са разкрили нарушения? След това за трансграничното сътрудничество. Това е най-голямата черна дупка – може да има национални механизми за надзор, те може да бъдат много добре организирани, други държави може би не толкова добре организирани, но независимо колко добра е организацията, както при Белгия, а, както знаете, веригата е най-силна, е, е толкова силна, колкото най-слабата и брънка. И поне в Европейския съюз, ако тези надзорни органи работят заедно, как извършват контрол, надзор върху сътрудничеството между тайните служби. Не говоря само за двустранно сътрудничество, говоря в контекста на ЕНСЕН, които като че ли официално не съществуват, но всъщност са там. Още нещо. Последен въпрос. Органа за защита на личните данни от Белгия бе тук, когато говорихме за Белгаком. Бях потресена. Този орган в Белгия е наистина в кон... поддържа много високо ниво на контрол. Няма проникване в лични данни, казвате. Това изглежда напълно невероятно. Или може би по някакъв начин има наложено мълчание. Т.е. има данни, които са изтекли, но това, за това не се говори. И ако има такова нещо, вие ще го знаете ли? Мога ли да ви помоля да отговорите в реда, в който зададох въпросите. Първо Дания и после Белгия. Благодаря ви за въпроса и за това, че се опитвате да, да разбуните духовете. Последната сесия също беше много интересна. Дебатът беше много добре. Добър, извинете. Въпросите бяха много интересни, които се зададоха и за мен това беше много полезно. В отговор на вашия въпрос обаче, за това дали САЩ оказва натиск върху Дания, не смятам, че това е така. За нас САЩ е силен съюзник. Имаме тясно сътрудничество и съм убеден, че не биха оказали натиск върху датските власти а, за системата ни за надзор или ограничаване на същата такава. Американския конгрес има много интересна също система за надзор върху разузнавателните служби, така че не виждам защо биха били против някои от държавите, които работят с тях, да създадат сходна или същата система. Не, не смятам, че това се е случило. Защо е организиран така надзора при нас? Това се дължи на факта, че това е политически компромис. Дължи се също така и на факта, че няма доказателства или улики, които да ни водят към убеждението, че датските тайни служби вършат незаконни неща. Така че не, не е имало дебат в обществеността и няма натиск върху политици. Дори чисто теоретично може да се каже, че системата няма баланс. Аз лично съм убеден в това, но няма натиск за промяна на, на системата, на инструментите за тези е, комитети в парламента. Това беше още миналата година, бе прокарано с новото предложение за законодателство. Е, няма доказателство, което да казва, че тези служби работят отвъд и зад е, бългийското законодателство. Не мисля, че ще има натиск е, затова и не мисля, че това показва, че нещо се върши извън закона. Тоест в е, датското кралство вече няма нищо гнило. Господин Дедекер има думата. Е, е- Колкото до призми съответните услуги, не мисля, че е имало така съглашателство, че нашите служби са знаели и не са информирали политиците, както в случая с германската, германския канцлер. Като знаем какви са позициите на Германия в е, НАТО, не можем да се правим нито за миг, че нещо такова се е случило. Същото и за нас. Е, такова нещо е немислимо. Но пък е, от друга страна има друг го явление – Националната, Служба за национално разузнаване е за е, разузнаване, е, служба за военно разузнаване. Има такава и в, е, към НАТО и те си обменят информация. Сега, ако някой си мисли, че между тях има някакво заклятничество и че се информират взаимно, аз не мисля сега дали бългийската служба е в течение на нещата. Не мисля. Според мен, е, до какво се свеждат нещата? Първо, наивността на наивитета на европейските страни. Ние сме една така пасивна, пацифистична, а, а, е, сила. А, и после е, е, националните служби действат само в, при случаи, когато техният национален интерес е засегнат. И когато става дума за по-масштабни акции, този принцип не помага. и в Европейския парламент, какво става? От една страна имаме тази, този наивитет на държавите, от друга страна развитието на технологиите, които се развиват много по-бързо, отколкото е, политиците очакват. И вече е, използването на тази технология максимална степен, без е, непременно това да почива на съответните принципи. Сега, Никъде не е написано, че трябва да се обяснява на господин Обама какво се прави от Агенция за национална сигурност. Възможно е да знае, но контрол върху тези служби в Штатите съществува отдавна, но по един много затворен, твърде контролиран начин, за да се човек да проникне, да бъде член на тази съответна комисия в Американския конгрес е израз на страхотно доверие и почет и така признание за качествата на това лице. Така че е, американците биха могли да бъдат е, горди с е, това, което са постигнали. Е, сега случая с Наудън е, ясен. Благодарение на него ние научихме за тези неща. Много важно е в рамките на рамките на един е, съюз всички да са наясно, за да не сме жертви на нашата наивност. Само да допълня това, което каза е, колегата. Докато тече това проучване, е, следващите седмици, е, миналата седмица и тези, които следват, въпросът, който възниква, не е един. Това са много въпроси, свързани с службите. Преди всичко, трябва да се направи анализ на риска. Дали ешлон, дали аферата SWIFT ни дават възможност да помислим, че е възможно и нещо друго с съществуващите технологии. Сега ние сме изправени пред проблеми, на които нямаме точен отговор. До каква степен белгийските служби е, наблюдават и контролират правителството си, това е въпрос, на който нямам отговор. Колкото е, сътрудничество между отделните служби, това е въпрос много деликатен. В е, рамките на НАТО е, е необходимо такова сътрудничество. Разбира се, трябва да се споделя точна, прецизна информация, която има отношение към военния съюз. Нямам отговор наистина на този въпрос, но мисля, че ако на европейско равнище имаме отговор, би трябвало една инициатива да излезе от Европейския парламент, по-конкретно да се формулират норми по отношение на националните парламенти и отношението към техните служби, за да имаме ефикасен контрол върху информацията, която се предава между правителствата. Мисля, че това трябва да тръгне от парламента. Колкото до Комисията за защита на личните данни, това, което, с което разполагаме като информация, ние имаме контакти с тази комисия, но тя се занимава предимно с защита на личните, непрекъсновеността на личния живот. Този аспект на нещата малко ни обягва и това проучване би трябвало да обърне внимание и да се отрази и върху евентуалните законодателство, което би трябвало да се е, приеме след е, като е, следствие извода, който правим след аферата с Белгаком и другите. Brings us to uh, the last uh, questions of today. Jan Albrecht. Последните въпроси за днес. Не знам а, дали да играе лошото или добро Ченге. Ще говоря с вас като с колеги. Много се радвам, че сте тук и че споменавате декларацията от Брюксел, че призовавате за общи действия. Ето, така трябва да започне работата ни от днешното заседание, от доклада, който се надявам да приключи в началото на едната година. Трябва да кажа и следното. Ако погледнем къде се намираме, Имаме договор. Имаме отговори, записани черно на бяло от всяко едно от нашите правителства, в които се казва, че те няма да говорят тук, що се отнасят до учредителните договори, защото националната сигурност е ексклюзивна компетентност на държавите членки. Тоест, те няма за какво да говорят. За нищо няма за какво да говорят. И затова искам да задам един въпрос. Знаете ли, господин Лаурицен, какво е инсент? Занимавате ли се с сътрудничеството на разузнавателните служби на европейско ниво? Занимавате ли се с това какви правила се прилагат? Аз потърсих правно основание за това а, сътрудничество и няма правно основание за това сътрудничество. Дори бих казал, че е нарушен учредителен договор, ако тълкуваме договора така, както държавите членки го тълкуват. Тоест, без вашата помощ други действия няма да се предприемат. Извинявам се, но искам да използвам времето да се изразя, макар че нямаше въпрос, но ако си говорим само за бъдещето, че трябва да има действия, то тогава мога да ви кажа, че хората ще ни питат депутатите имам предвид, и националните, и европейските, ще ни питат тайните служби в Европейския съюз над парламента ли са, над правителството ли са, до тях не може да се стигне ли, извън обсегани ли са. И за това хората гласуват за популистски партии, които им казват, че Европейския съюз е, е нещо недостойно. И сега за Дания. на първото изслушване тук, тук беше Дънкан Кемфил, разследващ журналист, който споменаваше документите на Сноудън. Тоест, доказателства, които до днес не са поставени под въпрос, че а, Дания има програма за сътрудничество с Агенцията за национална сигурност, която се казва Динамо. И там се говори за някакви подводни кабели. Не, извинете, е, грами, е, най-вероятно, за анализ на информация. Не знам дали това се почина на национално законодателство, но в крайна сметка това не отговаря е, за, с, на решенията на Съда за човешките права в Страсбург и съответната конвенция за права на човека, които са един от нашият нашите основни принципи в Европейския съюз. Основен принцип в Европейския съюз е лоялно сътрудничество също така. Споменахте го. Господин Дедекер, много хубаво, че го споменахте. Принципа на лоялно сътрудничество върви срещу двустранните сътрудничества, които се споменаха или договорите за двустранно сътрудничество, които се споменаха. Евентуални нападения от страна на британските власти към други държави, като това, например, един сървър, който се намира в Швация да бъде а, атакуван от а, евро, а, британския правителствен штаб за комуникация, както се наричат тайните служби в Великобритания, тогава какво правим? Какви са следващите стъпки? Ако не се приложи Брюкселската декларация от нашите правителства, ние нищо ли да не правим? И това е важен въпрос. Каква ще бъде следващата стъпка? Само я цитираме, казваме, че правим нещо, а всъщност нищо не правим. Имаме нужда от пояснение до това, що се отнася до външно-политическа сигурност или въобще шпиониране на чуждестранна дейност. В Германия третират като чужда територия интернет. BND го прави. Тоест, явно се страхуват. Ще има срещу тях много нападки по този въпрос трябва да започнете в държавите членки такъв тип а, разследвания. I keep, I keep Благодаря ви. Струва ми се, че много хора казват, не трябва да се дават повече правомощия на Европейския съюз, защото ще стане супер държава, но супер държавата е на съвсем друго място. Господин Лаурица, най-напред. Благодаря ви. Един от ораторите в предишния панел на няколко пъти каза, няма да направя коментар. На въпроса за Динамо, за датската корпорация и така нататък не мога да ви кажа нищо повече, но и да знаех, пак нямаше да мога да ви кажа, защото нямаше да ми е разрешено. На въпроса ви за инсент. Това не е обект на дискусия в датския парламент, а може би трябва да бъде. Ще помислим върху двата аспекта, които упоменахте. Но към момента не сме водили дискусия по въпроса. Датския парламент не е на единно мнение за това дали трябва да се увеличи парламентарния контрол. Някои депутати казват, че ако го направим, това означава, че ще носим и съответната отговорност. Може би най-доброто решение е само министъра да получава тази информация. А датския министър определено получава тази информация. На 100% съм сигурен. Нашия министр много добре знае какво правят нашите разузнавателни служби и какви са отношенията им с чуждите такива. Това означава, че те носят от отговорността. Та в този контекст някои членове на парламента казват, че може би най-доброто решение е само министъра да получава тази информация и само той да носи отговорността, а не съответната комисия. Мисля, че ще имаме още един сезон на Борген, казва председателката. Ами, е, да, добър сериал е. Препоръчвам ви го, но той не отговаря на действителността но е много добър. много депутати и на е, чужди парламенти, които идват у нас, ни казват, хм, много не си иска да сме членове на вашия парламент, защото сме гледали Борген. Но мисля, че отговорих на въпросите, поне така се надявам. Може би няколко думи в заключение. Наистина много е важно да имаме добро сътрудничество. Определено ще използваме доклада, върху който работите и ще направим някои препоръки в Дания. Съществува обаче потенциал да се съюзим с някои големи компании, като Google, Facebook, защото те не се интересуват от държавата, от която идват съответните разузнавателни служби. Те просто прилагат законодателството. Така че е добре да имаме сътрудничество и с Facebook и Google. Можем да получим от тях статистика статистика за броя пъти, които разнователните служби са искали от Google и Facebook информация. Благодаря ви, господин Декер. Благодаря ви. Несъмнено живеем в опасен свят, заплахите също се увеличават. Преди 10 години никой не говореше за кибератаки. А кибератаките в момента са навсякъде и са заплаха за нашите правителства. Този проблем не присъства само в Европа или в НАТО. Знаете, че имаше много хакерски атаки в Китай и в други държави. Другия проблем, който е на лице е следния. Ако ние в Европа продължаваме да гледаме на проблемите, свързани с отбраната и с сигурността, като на национални такива, ако не изковем европейска политика в това отношение, ще ставаме все по-уязвими. За съжаление, има а, държави, големи държави в Европа, като Франция и Обединеното кралство, които са достатъчно наивни да смятат, че и днес продължават да са големи сили, а те съвсем не са. Тези държави продължават да настояват да уреждат въпроса само на национално равнище. Преди 25 години аз бях председател на Западния съюз. Знаете, че той приключи и неговите компетенции бяха прехвърлени към Европейския съюз. Последиците от това бяха, че компетенциите на парламентаристите, които заседаваха на равнище Западен съюз, също бяха прехвърлени към Европейския съюз. Което означава, че днес всичко е в правомощите на Европейския съюз. Имаме правомощия на Европейския парламент. В този контекст, само два пъти годишно, се срещат министрите на отбраната. Госпожа Аштън и господин Расмусен правят кратки изказвания, което ни показва, че към днешна дата сме много по-малко информирани, отколкото преди а, 25 години. Така че сигурността ще намалява, а няма да се увеличава. Затова е още по-спешно да засилим интеграцията в областта на политиките на отбраната. Това е възможно в Европейския съюз. Разузнавателните служби, които считали, че са надправителствена структура. Не мисля, че това е така. Те подлежат на парламентарен и правителствен контрол. А, те а, трябва да а, подлежат на контрол, защото грешките в това отношение струват много скъпо. Разузнавателните служби поддържат а, връзка. А, говоря за тези, които са от гражданско естество, защото полицейските служби поддържат съвсем различни а, отношения. А за а, тези подводни грами, които. А, който скандал избухна в рамките и на доклада Ешелон. Всички знаем какво се случи. Това са подводни кабели, които а, функционират на същия а, принцип, на който функционират и тези в космическото пространство. А, това само показва, че трябва да засилим европейската интеграция. Необходимо е и да разберем, че тези прекомерни надежди на някои големи държави за уреждане на въпроса на национално равнище са в ущърп на всички ни. Защото телефонното подслушване, хакерските атаки не могат да, да бъдат разрешени на национално равнище. Самите ние понякога сме жертви на а, чуждестранни разузнавателни служби. Това подкопава доверието между държавите членки, което от своя страна е в ущърп на Европейския съюз като цяло. Затова трябва да укрепим доверието, като се борим заедно срещу тази а, тенденция. Това ще ни позволи да доизградим и Европа, а не а, да позволяваме тя да се разпада заради а, непрекъснатите удари, които получава. Не трябва да бъдем и агресивни, Просто трябва да се насочим към доизграждането на Европа. Благодаря, господин Рапай. Желаете ли да добавите нещо? Вие сте последен. Не, няма какво да добавя показаното от господин Дедекер. Може би един конкретен въпрос, на който бихте искали да отговорите. Какви са последващите действия? Какво възнамерявате да направите след Брукселската декларация? отговор. Аз участвах в създаването на този форум за парламентарен контрол върху разузнавателните служби. Това се случи преди няколко години и ние с задоволство отбелязахме, че много от държави членки се присъединяват към тази декларация. И ми се струва, че по този начин успяхме да отбележим един много добър напредък. Надявам се, че с оглед на случилото се ще се стигне до съвместни инициативи от националните парламенти, съвместни инициативи, които ще изникнат на следващите ни заседания. На всяко едно заседание излизахме все по-удовлетворени, което показваше, че сме отбелязали някакъв напредък. Но ни остава още доста работа. Доклада на вашата комисия също може да окаже положително влияние на работата ни в комитета. Господин Рапай. Да, и аз бих искал да кажа, че ам, през октомври 2010 приехме тази декларация. А, следващото заседание се преведе през октомври 2011 година в Бон. През 2012-2013 пък нямаше никакво, никаква среща. Затова ми се струва, че вие бихте могли да засилите процеса и да направите така, защото парламентарните комисии и комитета, който работи на европейско равнище, да успеят да заседават наново. Аз участвах и в някои конференции, не във всички, разбира се, но на тези, на които присъствах, забелязах, че доверието се увеличаваше. Когато се срещнахме в Бон, останах с впечатлението, че за първи път депутатите бяха на единно мнение за това, че трябва да се сложи край на това правило, за което ви говорих в своето изказване, правилото на третата страна. Необходимо е на европейско равнище да не се позволява на Национална разузнавателна служба да се позове на този принцип. При положение, че е имало действие от страна на разузнавателна служба членка на Европейския съюз. Както казах и преди малко, вашата комисия може да играе изключително важна роля в този процес стимула за парламентарния контрол трябва да дойде от националните парламенти и от Европейския парламент, така че всичко зависи в голяма степен и от вас. Благодаря ви, казва председателката. С това стигаме до края на днешното заседание, освен ако нямате някаква належаща нужда да кажете още нещо. Госпожо председател, мисля, че би било трудно, защото членовете на парламента трябва да хванат самолетите си. Просто исках да благодаря на вас и на ораторите. В Обединеното кралство ние наистина мислихме, че Борген е по истински случай. Просто исках да направя този коментар към датския колега. Не, не сте прав. Министър-председателя е истински действителен. А останалите не. Monday evening in Strasbourg. Thank you. Се Видим в Страсбург.